банка. Докладът на Кей Суинбърн относно правомощите на Европейската централна банка да налага санкции и докладът на господин Галтиери относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка. Започваме с докладчиците, по 4 минути за всеки от тях. Започваме с господин Галтиери. Грация, президенте! Благодаря, господин председател. Господин комисар, В рамките на процедурата по консултиране от парламента бе изискано да излезе с позиция по регламента за събиране на статистическа информация от страна на Европейската Централна банка. Съгласно този регламент, Европейската Централна банка има правомощия и за налагане на санкции Предложението за регламент се основава на новата система за банков надзор, която вменява и нови правомощия на Европейската Централна банка. Във връзка с тези нови правомощия е необходимо да се осъвременят и разпоредбите за събиране и използване на статистически данни. Съгласно новия регламент, Европейската Централна банка ще може да събира и използва статистическа информация по същия начин, както и националните банки в качеството им на пруденциални надзорни органи. Освен това, Европейската Централна банка ще може да предава поверителни данни на националните надзорни органи, както и на Европейския орган за стабилност. Миналата година през месец ноември Комисията по економически и парични въпроси прие доклад – в който прие искането на Европейската Централна банка за разширяването на обхвата на законодателството. Предлагаме по-добра защита на данните. от страна на органите, които получават и използват поверителни данни. Комисията по економически и парични въпроси прие и други изменения които се поставя акцент върху моменти, които не се съдържат в препоръките на Европейската Централна банка. Най-вече увеличаването на нивото на прозрачност от страна на банката. Европейската Централна банка трябва да оповестява всички изключения от изискванията за докладване. Трябва също така да има и по-строги изисквания за категоризираните данни. Що се отнася до санкциите, трябва да се прави ясна разлика между умишлена небрежност и други случаи. Много е важно да се спазва принципът на пропорционалност. Трябва да се засили надзорната роля на Европейската централна банка с оглед на създаването на Европейския банков съюз. Надявам се, че ще бъдат прияти препоръките на Комисията по економически и парични въпроси Постигнахме консенсус по доклада, за което благодаря на всички докладчици в Сянка. Това би следвало да е допълнителен стимул за съвета да приеме препоръките на Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря. Думата има госпожа Суинбърн за максимум 4 минути. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, комисар Хил. В началото искам да благодаря на господин Йохан Ван Овертфелд за работата му по проекта доклада. Той напусна парламента и стана министър на финансите на Белгия. Ще продължа да работя по неговия доклад, ще използвам неговите методи и визия. Искам да благодаря на докладчиците Сянка от всички политически групи за сътрудничество сътрудничеството по този доклад. Въпреки, че имахме дребни различия по някои части от доклада, мисля, че цялостният доклад ще бъде прият утре. По време на предния мандат направихме невиждани промени в ролята на ЕЦБ. Вместо тя да наблюдава само паричната политика, ние дадохме на ЕЦБ правомощията да надзирава най-големите банки в еврозоната и освен това тези държави членки, които не са в еврозоната, могат да се присъединят към единия надзорен механизъм. Банковия съюз тук играе своята роля. ЕЦБ естествено трябва да бъде независимо по отношение на паричната политика, но в новата си функция като надзорник тя носи съответната отговорност парламента се погрижи да гарантира прозрачността, макар че в миналото нямаше кой знае каква ответна реакция от страна на ЕЦБ в това отношение. Сега гарантираме, че ще има демократична отчетност в процеса. В доклада пише, че трябва да има прозрачност и отчетност всеки път, когато това е възможно. В първоначалния вариант на регламента ЕЦБ, когато налагаше санкция, можеше да решава дали да оповестява санкциите или не и съответно нямаше и съответни определени срокове. ЕЦБ сама можеше да решава дали да оповестява информацията или не. Разбирам защо в някои случаи няма нужда да се оповестява информация, например когато има голяма е, финансова криза, която се задава е, или пък някакво нападение срещу някаква банка, но в е, други случаи трябва да има е, незабавно оповестяване. Е, Понякога глобите не работят, но ако се появиш на първата страница на някой вестник, е, репутацията страда значително. Ето защо ние налагаме 3 годишен лимит, в който е, ЕЦБ може да задържа информация за това, че е санкционирала някаква, е, някакво финансово дружество. Аз съм за принципа невинен до доказване на противното. Ако сметнем, че част от наказанието за това, че не спазваш правилата е да загубиш репутацията си, то тогава е логично това решение да може да се обжалва и да дадем по-дълъг период преди да се оповести съответната информация за всички останали ако е, не се е, спази този по-дълъг срок, може да се загуби репутация е, и това да е неоснователно, защото може на по-късен етап обвиненията да се окажат на празни. ЕЦБ трябва да получи по-голяма ефикасност сега и ще получи тази възможност да бъде по-ефективна. Надявам се, че повечето от групите в парламента ще подкрепят позицията за по-голяма прозрачност. Що се отнася до доклада Голатери, нямам какво толкова да добавя, защото качеството на регулацията зависи от качеството на статистиката, с която разполагат надзорниците. Единственият начин да има добър надзор е да имаме е, добра статистическа информация. Ето защо се надявам, че тези два доклада ще бъдат подкрепени утре. Благодаря. Благодаря и сега давам думата на представителя на комисията Лорд Хил за 3 минути. Uh, благодаря, господин председател, за тази възможност да обсъдим правото за налагане на санкции на ЕЦБ и всичките данни, които ЕЦБ набира. Бих искал да благодаря на госпожа Суин Бърни и на господин Галчера за тяхната работа. Препоръката на ЕЦБ за санкциите е важна, тъй като тя е част от прилагането на Банковия съюз. Тя ни е нужна, защото по този начин ЕЦБ ще има възможност да прилага банковото законодателство на Европейския съюз чрез своите решения. Ето защо Европейската комисия напълно подкрепя препоръката на ЕЦБ тъй като сан... санкциите могат да имат значително имуществено въздействие и въздействие за репутацията на банките. Тези правилата за налагане на санкции трябва да бъдат много ясни и прозрачни. Европейската комисия няма проблеми с подхода избран от ЕЦБ в, нейната препоръка и от ЕП в доклада. Правната служба обаче отбеляза две правни несъвместимости между препоръката на ЕЦБ и становището на Европейския парламент от една страна и решението, с което се създава в един надзорен механизъм от друга страна. Едното е свързано с възможността да налага, ЕЦБ да налага санкции за пряко приложимо от европейско законодателство, а не само за собствените си решения. А вторият въпрос е свързан с публикуването на информация за санкциите. ЕП, както чухме, предлага да даде възможност на ЕЦБ възможност за отлагане публикуването на санкциите до след приключването на евентуалното обжалване на, на решението. Лично аз разбирам логиката на това предложение и разбирам защо ЕЦБ би искала, би искала да има възможност на това право на осмотрение. Има обаче проблеми с а, регламента за единият надзорен механизъм, според който трябва да се публикуват санкциите, независимо дали има обжалване или не. Така че мисля, че трябва да разгледаме тези несъстоятелности и да ги разрешим по логичен начин. Следващата стъпка ще бъде приемане на собствено становище на Европейската комисия до няколко седмици. Ще продължим да работим съвместно с ЕЦБ и Европейския парламент, за да може ЕЦБ да разполага с целият и необходим инструментариум, за да прилага ефикасно националното законодателство пътническите данни. Приветстваме предложението на ЕЦБ да се вземат предвид новите правомощия на световните банки и новата помощ на ЕЦБ по отношение на, на потенциалният надзор над кредитните институции. Трябва да се, да се подобри обменът на всички данни между всички органи, които се занимават с надзор на кредитните институции. Също така ще се гарантира, че данни се събират само веднъж. Ето защо ни привърстваме и доклада на Европейския парламент и сме съгласни с становището в доклада на комисията ЕКОН и се радваме на тяхните предложения. Благодаря ви. Благодаря ви. Придържахте се отлично към времето ви за изказване, за което ви поздравявам. Думата има господин Балц за две минути. <clears throat> Благодаря, господин председател. Групата на НП приветства провеждането на днешното разискване за изясняването на компетенциите на Европейската Централна банка във връзка с статистическите данни и възможностите за санкции. Европейската Централна банка и Европейския механизъм за стабилност не могат да правят каквото си искат. Е НП вече изложи своята позиция. Ние парламентаристите ще трябва да упражняваме своите правомощия за контрол и в двете области. Що се отнася до статистиката, Европейската Централна банка трябва да гарантира действително поверителността на поверителните данни. Е НП има някои опасения във връзка с обхвата на изискването за събиране на данни спрямо ЕЦБ. Тук много важна е съразмерността. Не бива да се поставят прекомерни изисквания за докладване, най-вече от страна на малките и средните банки. Не трябва да се вменяват прекалено много изисквания за докладване. Събирането на данни и техният анализ трябва да функционират добре секторните директиви трябва да бъдат взети предвид. Не бива Европейската централна банка да оказва неблагоприятно въздействие върху прилагането им. Що се отнася до санкциите, искаме да изтъкнем, че е важно да се установи сътрудничество с националните органи, ЕЦБ и единният механизъм за надзор трябва да спазват принципите на поверителност. Нека се спрои върху международния компонент. Трябва да има равнопоставеност в областта на конкурентоспособността. Трябва да се гарантира и съразмерност на паричните санкции. Е, Благодаря. Господин Мавридес от името на социалистите за две минути. Благодаря. Този преглед на съществуващия регламент засяга правомощията на ЕЦБ да налага санкции в случай, че не се спазват разпоредбите. ЕЦБ по този начин се съобразява с регламента за надзора. Приложното поле на възможността да се налагат санкции от страна на ЕЦБ беше променено, разширено е, и сега ЕЦБ ще може да откликне на своите нови правомощия като надзорник. В тази връзка нашето предложение в комисията ЕКОН е, беше да се подобри текста на няколко места. На първо място трябва да се подчертае, че ЕЦБ трябва да действа възоснова на равнопоставеното третиране на кредитните институции, без да се дискриминират държавите членки. На второ място трябва да се подчертае, че периода за налагане на санкции започва да тече от датата на решението за започване на процедура по нарушение, а не от датата, когато се е случило нарушението. И на трето място трябва да се гарантира прозрачност, като се публикува решението без да се забавят нещата с възможност да се отложат нещата за 3 години, ако се е, постави на риск функционирането на финансовите пазари. Тук искам да изкажа нашето сериозно притеснение относно предложението на НП, което предвижда забавяне на публика... публикуването на решението за санкции, докато, цитирам, не са изпълнени използвани всички останали възможности. Край на цитата. Това е в разрез с принципа на прозрачност. Трябва да ви прекъсна, казва председателя. Благодаря. Следващия оратор, господин Ожок от името на ЕКР за една минута. Много ви благодаря. Господин председател, дами и господа, финансовата криза подрони доверието в банковия сектор. То защо е много важно да има надзорна система и достатъчно прозрачност, за да избегнем повтаряне на случилото се по време на кризата. Обменът на статистически данни е от ключово значение, но трябва също така да продължаваме да защитаваме и поверителната информация. Съгласен съм с а, основните принципи, заложени в двата доклада и смятам също така, че измененията, предложени от Европейския парламент, са уместни. Опасявам се обаче от политическата опасност, свързана с прехвърляне на толкова важни национални компетентности към Европейския съюз. Тези разпоредби са част от една по-обща система, чиято цел е да се интегрират различните системи, защото включително и финансовите системи имам съмнение към този подход. Благодаря ви. Думата има госпожа Ван Нойенхаузен за две минути от името на Ауте. Е, благодаря, господин председател. Нека първо благодаря на двамата докладчици, благодаря и на колегите изказали се по докладите. Господин председател, през изминалите години стана ясно, че недостатъчният надзор върху банките се отразява върху финансовите пазари и економическата стабилност. От ноември месец насам е в сила банковият съюз най-значимите банки са обект на надзор от страна на ЕЦБ. Затова е важно ЕЦБ да действа бързо и ефективно, когато банките нарушават правилата. Темите, визирани в двата доклада, са много важни. Става дума за три момента, които са много важни за нас. Първо, укрепване на финансовия сектор – второ ефективен надзор и трето справяне с нередностите. Трябва да си възвърнем доверието, както тук в Европа, така и в международен мащаб. Санкциите спрямо банките, не спазващи правилата, трябва да доведат до укрепване на фонда за оздравяване на банките. Онези, които не спазват правилата, трябва да платят цената за това. Когато се провеждат разследвания, те трябва да протичат бързо. Трябва да се гарантира стабилността на финансовия сектор. Трябва да се оповестяват също така санкциите, в това число и паричните санкции, след като приключат окончателно разследванията. Трябва да се подобри обменът на информация между надзорните органи. Подкрепяме измененията в тази област. Председателят от името на зелените господин Матиас за минута и половина. всъщност господин Гиголт от името на Зелените за минута и половина. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, госпожо Суинбърн, господин Гуалтиери, нямаше особени конфликти във връзка с тези доклади. Благодаря ви за доброто сътрудничество. Ще се спра върху два момента. Първо, статистиката и по-точно статистическите данни в областта на надзора. Тук проблемът не е толкова в законодателството, а в практическото му прилагане. Питам се дали би следвало Европейската централна банка да изготвя един вид регистър на кредитите до 50 000 евро. Би ли следвало Европейската Централна банка да следи кредитирането в най-малки подробности, в това число и от страна на по-малки банки? Дали ще бъде спазен в такъв случай принципа на пропорционалност? Господин Балц вече говори за това, че не трябва да се вменяват прекомерни задължения за докладване. Би трябвало в тази област да да проверим дали изискванията ни са в съзвучие с принципа за пропорционалност. За санкциите. Дали трябва санкциите да бъдат оповестявани, дори когато решението е било обжалвано? От гледна точка на върховенството на закона, според мен, би трябвало да има възможност за обжалване на санкция, а ако тази санкция бъде оповестена, то тя вече е влязла в сила и няма възможност за обжалване. Въпрос към комисията. Може ли да се реши според вас проблема с член 18 алинея 6 от регламента за единия механизъм за надзор? Благодаря господин Офлин от името на СПД за минута и половина. Uh, на последното заседание на комисията ЕКОН казах на господин Драги, че ми е мъчно за него и това все още е така. Проблема е, че той може да направи адхок промени е, в правомощията на ЕЦБ, но така или иначе ще има една валутна зона, която не работи както трябва. Само когато има национално правителство, избори и е, национална идентичност, може да има и единна валута трябва да има общо приемане на масивно прехвърляне на средства от една страна на зоната към друга, няма такива предпоставки тук и ето защо няма как да се стигне до нещо полезно. Трябва да се разруши еврото като валута и националните валути трябва да бъдат управляват от националните правителства, които пък носят отговорност пред населението на страните. По този начин лихвите ще бъдат в служба на економиките и обменните курсове също ще служат на економиката. ЕЦБ естествено трябва да действа в някои случаи, но това е нещо като кръпки, това, което предприемате в момента. Хората ще поемат разходите и е дошло крайно време еврото да отиде на бонището. Благодаря. Благодаря за една минута и половина господин Марусик. Господин е, председател, Дами и господа, вече почти полунощ, а ние сме тук в тази зала. И това значи, че темата ни вълнува. Обсъждаме подробностите от функционирането на Европейската централна банка. При все това кризата, с, от която се опасяваме, проистича от съвсем различни източници. Тя идва от системата, от институцията, от самата Европейска централна банка. Тази централна банка функционира като институция, която контролира предоставянето на евровалутата. Какво означава това? Че инфлацията и обесценяването на еврото всъщност е в интерес на ЕЦП. Едновременно с това, това значи обаче и загуба за всички използващи тази валута. Всички национални економии разполагаха със собствена валута и можеха да я контролират. Поне така беше в миналото. А сега всички ние храним този огромен паразит в Европа, който всъщност е първоисточника на кризата. Така че нека да не губим още общата картина в разискване на подробностите. Проблемът е в общата валута. Благодаря ви думата, е господин Фебер, за минути и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Не става въпрос за това дали да продължим да ползваме еврото или не. Става дума за това как да дадем възможност на ЕЦБ и Банковия съюз да изпълняват функциите си. За целта са им необходими статистически данни. За целта трябва по отношение на банките, спрямо които имат надзорни функции, да могат и да постановяват санкции, ако тези банки не спазват правилата. Функциите, които до момента бяха изпълнявани от националните надзорни органи, трябва да могат да бъдат изпълнявани и от ЕЦБ, що се отнася до банките, върху които тя упражнява надзор. Искам да се спра най-вече върху въпроса за санкциите, тъй като работих по тази тема от името на моята политическа група. Не бива да се налагат двойни санкции. С други думи, Санкциите ще могат, трябва да могат да се оповестяват единствено тогава, когато са били изчерпани всички възможности по съдебен ред. Трябва да отговорим и на още един интересен въпрос, а именно в чий бюджет ще бъдат поставени средствата от тези санкции. Нека призова Нека, извинете, обърна внимание на колегите, че приходите от санкции няма да доведат до бързо попълване на бюджета на Фонда за оздравяване на банките, тъй като административните санкции обикновено са в доста нисък размер. Председателят благодаря. Следващият оратор, господин Фернандес, за една минута. Muchas gracias, presidente благодаря, господин председател. Банковия съюз вече работи. ЕНМ вече започва да работи, управляван от ЕЦБ. Скоро ще имаме и фонд за преобразуване на банки и ще имаме и нов механизъм за гарантиране на вложенията. Така или иначе, това, с което разполагаме, не е достатъчно. Само около 55 милиарда. Ето защо групата на социалистите е внесла изменение, което цели е, приходите да са адекватни на санкциите, които ще трябва ЕЦБ да налага. Подкрепяме господин Фербер. Той говори за допълнителен източник на финансиране, е, който да е европейски, така че подкрепете нашето изменение. Той има за цел да укрепи проекта за банков съюз и по този начин ще излезем по-бързо от кризата. Благодаря господин Луке за една минута. Господин председател, този доклад е добър, ако се обявяваме за банковия съюз. Ако се обявяваме за това Европейската централна банка да упражнява надзор върху най-важните банки в еврозоната. Но Европейската централна банка отговаря за кредитирането. Не би ли, след, би ли следвало в такъв случай тя да упражнява и надзор върху кредитирането. Не би ли се стигнало в такъв случай до конфликт на интереси? Вече има конфликт на интереси, що се отнася до паричната политика на Европейската централна банка, тъй като тя изкупува ценни книжа с гарантирано покритие. И така гарантира ликвидност. Тази банка отговаря за целия ни финансов сектор, за целия сектор на кредитирането. Става дума за една свръхструктура, върху която не се упражнява демократичен контрол. Не би трябвало да търпим подобно положение в Европа. Благодаря, господин Анеманс, за една минута. Скъпи колеги от мнозинството на власт, днес се започва нов етап от историята на еврото. Даваме нови правомощия на Европейската централна банка, която ще има правомощия, свързани от системно естество, които до момента нямаше. Тук в Европейският парламент даваме правомощия, каквито до сега не сме предоставяли. Твърди се в момента, че обществото е под заплаха, а на нас, евроскептиците, ни обвиняват, че вредим на обществото, но ние правим точно обратното. Ние сме срещу еврото, защото това е една погрешна парична политика. Тази политика заслепява политическият елит и е в основата на вашата политическа машина. Така че ние проявяваме прагматизъм, когато твърдим, че тази единна валута трябва да изчезне веднъж за винаги. Благодаря ви. Думата има госпожа Томч за минута и половина. Благодаря. Много често говорим за банките, и аз искам да благодаря на двамата докладчици за това, че са свършили отлична работа. Всички сме съгласни, че световната криза породи много проблеми. Някои държави членки вече излизат от кризата, но кризата се случи, защото банките работеха не както трябва финансовата система не беше контролирана и управлявана така както трябва. Не искаме историята да се повтаря и ето защо би следвало да се гарантира, че ЕЦБ защитава нашите интереси и интересите на всички компании, предприятия, дружества, банки. Ако искаме ефикасна система, трябва да имаме механизми за контрол регламентите позволяват да има такива механизми и това е добре. По-големите правомощия са свързани и с по-голяма прозрачност. Ще очакваме да има прозрачност. Благодаря, господин Столожан. Благодаря, господин председател. ще подкрепя предложението на съвета за обвързването на правомощията на Европейската централна банка с надзор върху най-значимите банки в Европейския съюз. Но тези правомощия, ако не са допълнени от правомощия за налагането на санкции в случай на нарушение на правилата, наложени от Европейската Централна банка, ако не са съпътствани от правомощия за събирането на необходимата информация, която да подпомага надзора, ще се отразят върху доверието към цялостния процес на надзора, както и върху доверието към Европейската Централна банка. Би ми се искало Европейската Централна банка и съветът да вземат предвид препоръките на Европейския парламент. Тези препоръки внасят повече яснота, що се отнася до прозрачността на процесите, както и що се отнася до връзката между Европейската Централна банка и централните банки на държавите членки. Благодаря, господин Нидермайер, за минута и половина. Много ви благодаря, господин председател. Лорд Хил. Е, най-напред бих искала да се възползвам тази възможност да поздравя предишният парламент и съвета за това, че успяха да довършат рамката за банковия съюз. Това е огромен успех за Европейския съюз. Бих искал също така да пожелая успех на ЕЦБ. Процесът почти е приключил, но все още не е, защото трябва да се справим с някои висящи проблеми и да гарантираме, че законодателството се прилага ефикасно. Трябва, например, да се съточим върху спешната помощ за наливане на ликвидност в рамките на Банковия съюз. Според мен комисията по економически бъдещи въпроси се справи много добре с работата си. Първо по въпроса за санкциите. Трябва да се намери добро равновесие между прозрачност и предоставяне на надежна информация. Това е много трудно се постигне в финансовия сектор, тъй като предсрочно публикуване на данни за санкциите може да даде много висока цена за съответните институции, затова аз подкрепям предложението на НП. Също така статическите изисквания, на които се налагат от централните банки, винаги са прекомерни. Затова моля ЕЦБ и съвета да разгледат възможност за намаляване на изискваните предоставящи данни за финансовия сектор. Благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Малатич за минути и половина. Хален председавай. Благодаря, господин председател. Уважаеми Лорд Хил, уважаеми докладчици, за да има ефикасен надзор, трябва да има добра статистическа информация и санкции, когато има недостатъци. Двата доклада засягат точно тези въпроси и по този начин укрепват банковия съюз, което е и наша цел. Ето защо ние сме съгласни с този доклад. Видя се, че в залата има широка подкрепа. Смятам, че за да може ЕЦБ да изпълнява своята роля, тя трябва да може да има достъп до поверителни статистически данни. Системата би следвало да е ясна, прозрачна и да отчита националните разпоредби и процедури. Когато говорим за санкции, надзора трябва да е съпътстван от мерки, които да помогнат на банките да решат а, своите проблеми. В същото време обаче би следвало ролите да се определят ясно на европейско и национално ниво. Каква отговорност носи ЕЦБ и каква отговорност носят националните банки? Аз мисля, че доклада прави необходимото в тази посока. Благодаря. Господин Карас, за намината и половина. Уважаеми господин председател, господин комисар, госпожи и господа, безрезервно подкрепяме Банковия съюз. За това се и радваме, че в двата доклада се предвиждат два допълнителни инструмента в полза на ЕЦБ, а именно правомощие за събиране на статистически данни и механизъм за налагане на санкции. Така ЕЦБ ще може ефективно да работи на ниво банков съюз. Що се отнася до статистическите данни, не се прилага в достатъчна степен принципът на пропорционалност. Безрезервно подкрепяме механизма за налагане на санкции, тъй като правилата без санкции са като риба на сухо. Не искаме обаче да се налагат двойни санкции. Трябва да се прави разлика между налагането на санкции и тяхното оповестяване. Санкциите следва да се оповестяват единствено след като се изчерпят всички възможности по съдебен ред. В противен случай ще се стигне не само до двойно санкциониране, ще се стигне и до въздействие от страна на държавите върху пазарните механизми това ще се отрази върху онези банки, които не са пряко засегнати от механизма за санкции. Двата доклада са добре балансирани, те са важна стъпка напред към изграждането на една по-устойчива и по-сигурна банкова система. Благодаря господин Кирцус за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да подкрепя изменение номер 4, а именно международното измерение на санкциите – Смятам, че европейските банки, които действат в САЩ, работят в, в рамките на една по-строга околотона рамка, в сравнение с американските банки, които развива дейността си в Европейския съюз и това може да доведе до нелоялна конкуренция в един глобализиран световен банков пазар. И това може също така да доведе до а, стимули за американците да налагат по-тежки санкции и доколкото разбирам от пресата вече има такива случаи. Смятам, че с това изменение правим стъпка в правилната посока. От друга страна, като цяло предложението е положително, защото беше взето политическо решение за създаване на банковия съюз. Виждаме, че директ че директорът на Европейската централна банка е много компетентен, много енергичен и ефикасен. Смятам също така, че заслужаваме да, че, че, че би трябвало да похвалим и Лорд Хил, който се справя много компетентно. Трябва да поздравим и колегите от Комисията по економически парични въпроси, които отговарят за тези досиета. Обащаме на много положително послание в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. И стигаме до процедурата спонтанни изказвания. Имаме двама оратори по една минута. Първа думата има Мариас. Благодаря, господин председател. Искам да взема отношение по конфликта на интереси. ЕЦБ изпълнява финансови политики и има увеличени правомощия в това отношение. В същото време получава големи правомощия по отношение на надзора. Тя надзирава 130-те банки с системно значение. На тях се падат 21% от активите в Европа но ЕЦБ е и кредитор. На вторичните пазари тя е купила облигации, държавни облигации за почти 217 милиарда. ЕЦБ в същото време и е член на тройката. И тя, освен това, е и технически съветник. Така я наричаме понякога, така че има конфликт на интереси. Има Европейска централна банка, която е изключително независима, без да има а, политически контрол върху нея. Следващият оратор, господин Вегас. Постепенно в течение на кризата Европейската Централна банка разшири своите компетенции. Започна да изкупува на вторичните пазари държавни облигации и то в много големи количества. Започна също така да изкупува потенциално високо рискови облигации. А в момента се намесва в области като социалното осигуряване и социалната закрила. ЕЦБ разполага с безпредседентни правомощия на ниво европейски институции. Как е възможно една и съща институция да играе роля в паричната политика, както и в областта на надзора? Не бива да се вменяват подобни правомощия на ЕЦБ без надлежен демократичен контрол. Компетенциите, за които говорим, из изцяло подриват устоите на институциите, подронват доверието на гражданите, подриват и устоите на демокрацията в Европа. Господин Гиголд иска да ви зададе въпрос, господин Вигас. Ще отговорите ли? Е- господин Гигол, 30 секунди, за да формулирате въпроса си, 30 секунди за отговор. Съвсем накратко. Наистина ми омръзна. Говорим за два конкретни законодателни акта. Някои колеги ни обясниха защо според тях еврото не е добър инструмент, други критикуваха тройката, вие пък правите общи изявления за ЕЦБ. Не може ли най-накрая да започнем да говорим конкретно? Стига сме говорили общо за банковия съюз, за еврото и за какво ли не още. Моля, придържайте се към темата на разискванията. Сам решете за себе си дали искате да участвате или не. Председателят. Остана с впечатлението, че не зададохте въпрос. Господин Вигас, въпреки това, имате думата. Господин Вигас, исках да кажа и много повече от това, което казах, така че благодаря на господин Гиголт. Даде ми повод да продължа. Не е възможно Европейската Централна банка да бъде сведена единствено до орган, изпълняващ технически функции. Тя изпълнява и политически функции. Разискванията, които провеждаме днес, са смешни, защото са сведени само до техническия аспект. Благодаря. Лорд Хил от името на комисията за максимум две минути. Благодаря ви, господин председател. Вече е късно, но разискването наистина беше интересно. Господин Гиголт ни припомни техническото естество на темата, която обсъждаме. Това показва колко е важен, важен периодът на прилагане, в който навлязахме по отношение на финансовите институции и отново потвърждава старата поговорка, че дявол е в подробностите. Както вече казах, Европейската комисия вече прие своето становище относно статистическите данни и ще приема своето становище относно препоръката за санкциите след няколко седмици. Чух коментарите всички членове на Европейския парламент, някои от тях все още са тук в залата, за това колко важно е да остане поверителна поверителната информация, за това, че трябва да има пропорционалност при докладването, равноправно третиране, и добро качество и разбира се ще, обсъдя, ще обмисля всички тези елементи. Радвам се, че ЕЦП подготви двете препоръки, които според мен дава добра основа представляват една добра основа и за Европейската комисия, и за Европейския парламент, и за съвета. Важно е да имаме един устойчив, стабилен режим за налагане на санкции, който да е напълно издържан от правна гледна точка. Както вече казах, има известни проблеми с правното основание при една от препоръките. Затова ще продължа да работя в тясно сътрудничество с парламента, с ЕЦП и с съвета, за да намерим един уравновесен подход, към който се стремим всички. И накрая бих искала да благодаря на госпожа Свинбърн и на господин Голтиери за техните доклади. Те ни дадоха много храна за размисъл и представят някои много полезни подходи за бъдеще. Благодаря ви, Лотхил. И накрая давам думата на двамата докладчици за не повече от две минути. Започваме с господин Галтиери. Грация. Penso che... Благодаря. Мисля, че няма да имам нужда от цели две минути. Оставам с впечатлението, че по отношение на доклада за събирането на статистически данни има подкрепа в залата и това е и позицията на комисията. Съответно, предполагам, че утре ще има подкрепа за моя доклад и то доста голяма. Надявам се, че съвета ще приеме нашата препоръка. Тя е препоръка и на комисията. Мисля, че има някои политически и юридически проблеми във връзка с другия доклад. Отбелязвам си онова, което каза комисията. Що се отнася до съмненията по правното основание и връзката с регламента за единния надзорен механизъм. Надявам се, че това ще бъде взето предвид, когато гласуваме доклада Свинбърн, тъй като това са ключови елементи. Благодаря госпожа Свинбърн за две минути. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Явно по това време на нощта има известни технически проблеми. Призовавам ви утре да отправим силно послание към съвета във връзка с необходимостта от повече прозрачност по отношение на санкциите. Тази вечер стана ясно, че има един много спорен въпрос, а именно дали преди оповестяването на санкциите трябва да има възможност за обжалване. Сигурна съм, че комисията ще консултира съвета във връзка с постигането на баланс между необходимостта от оповестяване и необходимостта от възможност за обжалване. Ще трябва да се приведе в съответствие с доклада и законодателството за единия надзорен механизъм. Ще трябва да се вземе предвид и директивата за пазарните злоупотреби. Призовавам колегите утре да отправят силно послание във връзка с необходимостта от оповестяване. Благодаря, госпожо Суинбърн. С това приключихме съвместните разисквания. Утре предстои да гласуваме по доклада. Следващото ни заседание ще се състои утре, сряда, 26 ноември, от 9 до 14 часа.